Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre... Ми господа, започваме нашето заседание. Това ще бъде първото ни заседание за тази година. En tant que première vice président Като първа, първи заместник е, председател имам честа да председателствам първото учредително заседание в тази част и ще председателствам, докато избереме наш, нашия председател. Заседанието е открито. Ще трябва да избереме бюро, един председател и един до 4 заместник председателя, съгласно член 171. Първо трябва да изберем председател, после заместник председател, но преди да гласуваме, трябва да проверя да видя дали имаме кворум, дали има пълномощни, дали има постоянни, непостоянни членове на нашата а, комисията, а, защото техните имената на пълномощниците трябваше да бъдат а, огласени още преди началото на заседанието. И тук е заместника на господин Кашмарек. Трябва също така да проверя кворума. А, имаме кворум. Съгласно член 175. Така че сега а, откривам а, процедурата за предлагане кандидати на председателство. Госпожа Крес. Е, имам честа в качеството си на координатор на Зелените да предложа кандидатурата на госпожа Ева Жули за да продължи да председателства нашата комисия. Благодаря ви. Donc, est-ce que le candidat émane d'un groupe politique d'au moins... Дали кандидат е кандидат на група, която има повече от 5% е. членове в случай, че на отсъствие трябва да писмено съгласие от кандидатката. Питам госпожа Жоли. Да, госпожа Жоли отговаря, че приема с... И е, че това е част за нея. Попълнила е декларацията за финансови е, интереси и мисля, че можем да изберем чрез ръкопляскане. Госпожа Жоли е избрана с акламации, няма друга кандидатура и много се радваме госпожа Жоли да продължи да председателства нашата комисия по време на втората част от е, мандата на парламента. Съгласно член 191 е, алинея Е, Господа Жули е избрана от името на членовете на комисията. Бих искала да ви кажа, че за нас е удоволствие да продължим да работим под ваше председателство и приканвам председателката отново да заеме мястото си на председател на трибуната. <laughs> Поздравления. Госпожа Жули благодари. Преди всичко държа да благодаря на госпожа Стрифлер за това, че прие да води изборите и така блестящо проведе тази процедура. Също така, драги колеги, бих искала да ви пожелая да ви изразя най-добрите си пожелания за 2012 година. Казвам го особено на тези, които не видях в Страсбург миналата седмица. Освен това ви благодаря за това, че отново ми гласувате доверие. Когато започнахме нашия мандат през 2009 година, претърпяхме първите последици от економическата и финансова криза. И тогава трябваше да защитаваме политиката за развитие и сътрудничество, развиващите се страни, въпреки е, факта, че някои от държавите членки намалиха вноските си за развиващите се държави. Днес кризата се разраства и удря по-жестоко много държавите членки и гражданите все повече страдат от тази криза. Така че ние сме абсолютно а, е, длъжни а, е, да намалим тези последици от економическата криза върху гражданите. И не трябва да забравяме, че държавите от а, а, юга а, усещат най-силно последиците от кризата, а не само от климатичните промени. И в този контекст борбата ни ще бъде още по-трудна. Но аз ви оказвам, а, гласувам ви доверие, защото знам а, колко сте борбени и ангажирани с тази цел а, не, не е като някои, които искат а, парламента да има само консултативни функции. А ние представляваме 500 милиона европейски граждани. Отново благодаря на всички за гласуването доверие. А сега нека да продължим с избиране на членовете на бюрото на нашата комисия четирима заместник е, председатели или председателки, така както е предвидено от регламента. Е, преди да преминем към гласуване, е, може ли да съобщите кандидатурите за първи заместник председател? Да? Имате думата. Искам да предложа като първи заместник-председател госпожа Штрифтлер, като втори заместник-председател господин Дева и трети заместник-председател госпожа Цаники. Мерси боку. Благодаря много. Има ли други? Господин Мартинес, друг е, кандидатури дали има? Е, на микрофон, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за вашия избор. От името на групата на социалистите е, искаме да представим кандидатурата на госпожа Крецо. Не знам дали като първи заместник-председател или друг заместник-председател. Е, тя ни остави писмена декларация, че приема е, тази кандидатура да бъде внесена, но не, може би четвърти заместник, председател за този пост и е тази кандидатура. Моля да си отбележите това. Благодаря, господин Мартинес. Да, за сега оставаме е, на първия изборите за първи заместник председател на комисията. D'accord. Monsieur Newton Dunn, vous avez la parole. Господин Ньютон Дон, има думата. Искам да предложа господин Тева може и за втори заместник-председател. Той е, беше почти избран за заместник-председател, за председател на парламента. Е, не му стигнаха няколко стотин гласа, но това е подробност. Така или иначе предлагам го за заместник-председател на тази комисия. Нека първо да гласуваме за първи заместник-председател. Няма други кандидатури за този пост. И въпросът, който трябва да си зададем относно кандидатурата на госпожа Стрифлер, е, внесена ли от политическа група с поне 5% от действителни членове, съгласно член 13 алинея 1? Отговорът е да. Е, съгласна ли е госпожа Штифлер е, с внасянето на тази кандидатура? Да, с огромно удоволствие, госпожа Жули, съгласна съм. А, и третия въпрос. Попълнили ли сте декларация за финансов интерес, така както е предино в приложение първо на регламента? Да. И тъй като няма други кандидати за а, поста първи заместник председател, моля да гласуваме с ръкопляскания. Обявявам госпожа Штрифлер за избрана чрез аплодисменти, съгласно член 191, али, е, параграф 2, алинея 2. Благодаря. Сега преминаваме към втория заместник-председател. Е, преди гласуването е, може ли да чуем кои са кандидати за поста втори заместник-председател? Както вече предложих, госп... Е, както вече казах, господин Дева предлагаме. Има ли други кандидатури за този пост? Uh представена ли от политическа група с поне 5% от действителни членове съгласно член 13, параграф 1 на регламента? А, отговорът е да. Господин Дева, съгласен ли сте да вземете този пост? Благодаря ви, господин Дева. А, попълнили ли сте декларацията за финансов интерес? така както това е предвидено от приложение първи на регламента? Да. Предлагам ви, тъй като няма други кандидатури е, за втори заместник-председател, предлагам господин Дева да бъде избран с ръкопляскания. Господин Дева, е, избран сте съгласно член 191 Параграф 2, алинея 1. Сега преминаваме към избори за трети заместник-председател. Кои са кандидатите за този пост? Е, Фроца Цаникифова. Госпожа Заники, благодаря ви. Има ли други кандидати за трети заместник председател на комисията? А, няма. А, тази кандидатура е внесена от политическа група. Госпожа Заники писменно изрази съгласието си да заеме този пост и е попълнила съответно декларацията за финансов интерес. Предлагам ви да я преминем към избора на госпожа Заники с аплодисменти. Обявявам госпожа Заники за избрана. А, сега, преди да преминем към следващото гласуване, да запитам какви са кандидатурите за четвърти заместник председател. Господин Мартинес. Госпожо председател, ще повторя това, което казах току-що. Предлагам е, госпожа Крецо. Е, доколкото ми е известно, тя е, е изразила писмено съгласие да вземе този пост и е попълнила своята декларация. Благодаря много, казва председателката. Установяваме, че тази кандидатура е внесена от политическа група с поне 5% от действителните членове че кандидата писмено изразил своето съгласие да вземе този пост и е попълнила декларацията за финансов интерес. Предлагам ви да преминем към гласуване с ръкопляскания. Обявявам госпожа Крецо за избрана чрез аплодисменти. А сега може ли да помоля заместник-председателите, които току-що бяха преизбрани, поздравявам ги за избора им от името на всички и ги приканвам да вземат място тук на президиума. Yes, sir. Monsieur Deva. Thank you. Yeah. Thank you. Deva. Thank, Thank you. Nous abordons maintenant le... et е, така преминаваме към точка трета, точка разни, евентуални точки разни и закриване на учредителното заседание. Е, има ли някои точки, които да бъдат включени в е, точка разни? Аз лично нямам такива предвид. И така, благодаря на всички за участието в това учредително заседание и ви обявявам среща утре в 2 след обед, когато ще приемем отново Бил Гейтс. В 2 след обед, 14 часа, не в 15 часа започва това заседание, в пленарна зала ще се проведе. А сега закривам учредителното заседание. Благодаря.